Казва се, че а, имаме 30% цели задължителни на европейско ниво до 2030. Предложението също е важна стъпка към постигането на европейските постижения в рамките на споразуменията от Париж. Комисията ИТРЕ за първи път разгледа този пакет на 20 март. Тогава докладчика представи своя доклад. И така, колеги, сега давам думата на Адам Герек. Благодаря, господин председател. Темата се разглежда от известно време и е, раз, и е преведена вече на официалните езици, така че можете да се запознаете с предложението. Това предложение говори за въпросните цели, които вие споменахте тук. Аз няма да говоря дали процента ще бъде 30, 35% или 40%. Смятам, че крайната цел трябва да бъде всъщност плод на задълбочени дискусии между отделните групи. Мога само да кажа, че като цяло аз искам да стигнем възможно най-далеч, когато обсъждаме целите. Това е възможно според мен. Но може да стане и само ако не се ограничаваме към последната връзка за енергийния поток, а вземем предвид целия поток, т.е. първоначалното производство на енергия, трансмисията, предаването и крайния потребител. И накрая е, употребата и на пазара, било то от земеделието, от е, индустрията, от е, жилищата и така нататък. Ако това е нашия подход, ако ние имаме такъв общ подход, смятам, че това ще бъде най-важната, най-амбициозната цел. Основната цел тук е да се подобри ефективността на използване на невъзобновяемата първична енергия. Това ще изисква първоначални фактори, енергийни фактори, които да бъдат коригирани и също да са съгласувани с предложените промени, защото всъщност трябва да вземат предвид а, фактора на ефективност. И тези показатели ще се използват за да се изчислява енергията в първоначалния вид и по цялата верига. Така че това не беше взето предвид от предишната директива 2012. всички тези изчисления бяха доста сложни и може би не съвсем точни. Имахме едно намаляване, губене на първоначалната енергия. Това трябва да го спрем. Защо? Трябваше да го направим, да го спрем, защото по този начин а, ще намалим емисиите на опасни газове, ще защитим климата и също ще запазим ресурсите за бъдещите поколения. И също трябва да го направим, за да направим економиката по-силна и по-конкурентно способна. Няма ограничения относно е, използването на е, енергийни на ефе, е, възобновяеми енергийни източници. Също възобновяемата енергия може да бъде трансформирана в други видове енергия, но това също изисква допълнителна енергия. А, така че трябва да помислим по този въпрос, но всичко зависи от енергийния микс на всяка държава членка. Увеличаването на енергийната ефективност може да се постигне, като се заместят енергийно консумиращите, силно консумиращи е, индустрии с други. Или пък да се заместят невъзобновяемите енергийни източници с възобновяеми такива. Това е е една от най-важните причини, поради която трябва да изчисляваме ангажиментите на отделните държави членки и а, да добавим а, първоначалната енергия към крайната. Това е грешка. Получават се различни стойности, различни продукти, различни нива на а, съотношение и а, трябва да помислим а, примерно как точно да употребяваме енергията. Например, материалите, от които ще изграждаме колите и други подобни уреди. И за периода до 2030 година трябва да видим дали ще използваме всичките економии, които сме постигнали, свързани с първоначалната енергия. И във втория стълб трябва да разгледаме холистичния подход и включването на всички сектори, без да изключваме транспорта. И третият стълб гъвкавостта на подхода на държавите членки, когато трябва да се вземат решения относно спестяването на енергия за всички сектори, за всички отдели. Като се започне от първичната енергия, Имаме също много ресурси, свързани с а, а, после предаването и няма да ви давам допълнителна информация, но така или иначе има големи разходи. И съвсем набързо, господин председател, знам, че има и много разходи за инвестиции и а, последната връзка в това отношение, а именно а, паз, пазарите, свързани с потребителите, особено с домакинствата. Това е много важно. Благодаря. Благодаря. А... Поздравления също за вашето присъствие тук, както и за избора ви в ИМКО. Сега господин Маркос Пипер от НП. Благодаря на докладчика за този задълбочен анализ. Благодаря и за това, че сте преразгледали предложението на комисията, което включва много важни и интересни детайли, например изчислението на първичната енергия, целите или пък други важни точки. Искам да привлека вниманието ви върху едно нещо, а именно преразглеждане. Тук не говорим за пренаписване на директивата, но ние като НП искаме да се средочим върху 3-4 члена в рамките на това преразглеждане и да не се пренаписва цялата директива. Това, което е важно тук – е да се съсредоточим върху осъществяемостта. И ние считаме, че не трябва да се предвиждат а, конкретни и директни цели, а по-скоро една клауза, която да вземе предвид и е, технологичното развитие, да имаме едни такива а, индикативни критерии, относителни и да има повече съгласуваност в цялата система. За тази цел трябва също да развием и други идеи тук става въпрос и за продължителността на живота, която беше определена от комисията и искаме да има затворен цикъл и инвестициите, енергийните инвестиции да бъдат взети предвид по простен начин, за да имаме нужната гъвкавост за държавите членки. И накрая комисията прави референция, прави препратка към директивата за енергийната ефективност. Аз бях докладчик, но тук не става въпрос само да го бъде взет предвид, но а, трябва да се видят целите. 1%, 1,40% за да можем по време на трилога да не се разграничим, да не се разделим, иначе съвета няма да ни вземе на сериозно. Благодаря. Much, colleague, Благодаря за вашите забележки, колеги. Следващият оратор от името на Екара, госпожа Ван Босют. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка и ще спомена най-важните неща. Това, което е важно за нас е 30%, защото целта на нашето законодателство е намаляването на емисиите въглероден диоксид И държавите членки трябва да имат възможност да инвестират там, където те считат, че е най-важно за тях. Разбира се, за някои това могат да бъдат ВИ, за други може да бъде енергийната ефективност. Що се отнася до първоначалната енергия, както и крайната, и там е важно да оставим на държавите членки възможността да се използва системата, която е най-подходяща. Някои са се базирали на първоначалната енергия, други на а, крайните и е важно да се запазят подобни възможности по член 7 за годишното намаляване от около 0,5%. Съгласни сме с казаното от съвета, който иска 1,4%. Считам, че така иначе е много важно, че през 2027 ще има преразглеждане и трябва да останем амбициозни, като едновременно с това сме реалистични. Именно за това трябва да направим анализ на разход на ефективността, защото иначе ще ни излезе много скъпо. И смятам, че ще бъде много по-ефективно, смятам, да а, се базираме на ВИ, за да намалим CO2 и а, смятам, че ще е много важно да позволим гъвкавост на държавите членки за постигане на целите. Не трябва да губим нашето собствено законодателство и да го саботираме. Има европейско законодателство. Имахме много а, дискусии за енергийното етикетиране и на този етап не успяхме да решим как, примерно, че, дали чрез това етикетиране ще успеем да убедим повече а, крайния потребител. Тези мерки трябва да бъдат взети предвид за постигане на крайните цели. Благодаря. Госпожа Ангелика Млинар от името на господин Гелбранти, който е а, с, докладчик от Алде. Благодаря. Тук съм и представям колегата Гербранди. Колеги, преди три години стартирахме предложението за либерален енерген съюз за Европа – Смятам, че нашите разбирания за енергиен съюз са ясни. Имаме нужда от декарбонизация, устойчиво, енергийни е, цени, също които са достъпни. Две години по-късно същите предложения са на лице. И те са дори още по-необходими, като се имат предвид все по-видимите последици от климатичните изменения. Китай инвестира 350 милиарда евро, за да се превърне в световния лидер за чиста енергия. И а, президента Тръмп се отегли от Парижкото споразумение. Частният сектор разбира, че енергийното бъдеще е в чистата енергия. само така ще можем да продължим. То, без значение дали това ви харесва или не. Приветствам схемите за пакет на комисията този пакет трябва да а, обособи един пазар и да го а, да направи прехода към енергийните източници. Ако искаме да имаме успех, смятам, че трябва да постигнем повече. Ако искате да се спазва споразумението от Париж, трябва да сме още по-амбициозни, още по-активни сега. За да постигнем целите си, трябва да развием енергийната ефективност. Тя е от ключово значение за Европа. Ще намалим емисиите, ще, намал... ще имаме по-чисто небе и съответно по-малко разходи за здравето. Ще бъдем по-малко зависими от вноса на енергия и накрая, но немаловажно, ще създадем работни места, които са толкова необходими навсякъде в Европа. Разбира се, бизнесът знае, че ако трябва да оцелее дългосрочен план, трябва да а, могат да устоят на климатичните изменения. Те имат нужда от нови проекти в енергийната ефективност. И ние ще трябва да въведем а, задължително законодателство. Относно тези 40% задължителни цели, да, смятам, че трябва да са 40, за да накараме всички държави да постигнат този процент, за това искам национални задължителни цели. Трябва да работим заедно на, всичко, на всички нива. С бизнеса, с местните власти, с нашите градове и с нашите граждани. И в заключение, колеги, нека да кажа, че залогът е много висок. Ако искаме висока и, чиста енергия, ефтина и чиста енергия, трябва да предприемем конкретни осъществими действия в дългосрочен план. Европейците очакват от нас всичко това и го заслужават. Очакваме силно парламентарно сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Господин Явор от Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за този интересен проект документ. Считам, че можем да постигнем нашите цели в Европейския парламент и също да а, изградим някакво бъдеще в това отношение. Също имахме вече съседание на сте в Сянка. Смятам, че имахме а, много, много положителен напредък а, по досието. Като цяло искам да започна, казвайки, че трябва да признаем колко важна е директивата за енергийната ефективност при прилагането на Парижкото споразумение. Това е нещо силно необходимо за Европейския съюз и за тази цел трябва да запазим високите цели на Европейският парламент, нещо, което беше вече изказано 40%. А също относно дискусиите в съвета, не знам, а, мисля, че има малко положително развитие, но това не е достатъчно. Мисля, че имаме нужда от а, много стабилна парламентарна позиция. Ако искаме да продължим в това отношение. Имаме някои общи точки, имаме също така и допълнителна работа. Нека да я спомена някои от точките. А, мисля, че наистина ще е трудно да направим а, връзките с екодизайна, както и други ем, преговори, преразглеждат на пакета. това е, съвсем части от пакета за чистата енергия и така нататък. Също е важно да признаем, тук съм съгласен с господин Пипер, че това е преразглеждане на директивата, така че вместо изцяло да я пренаписваме, нека да запазим нейния дух, просто да включим, да попълним празнотите, примерно в член 7, както и транспортния сектор и така нататък. Смятам, че е важно да се обърнем към дългосрочната перспектива, целите за декарбонизиране. Но най-важното е, е финансирането, както частното, така и а, общественото. За частното имаме нужда от стабилност на пазара, сигурност за инвеститорите и отчетност, за да можем да стимулираме а, инвеститорите да се си влагат парите в а, чиста енергия. А, също имаме нужда да обърнем внимание на а, уязвимите групи, които са засегнати от енергийната ефективност. И а, накрая, нека да спомена, че е много важно да се средоточим върху сградния сектор. Обществените сгради трябва да водят в това, в това отношение. И също имаме нужда от допълнителни а, економии в това отношение с различни типове санирания. И това е част също от сградните ни нужди. И там трябва да съсредоточим нашите усилия. Благодаря, колега, благодаря, колеги, за изказванията. Заместник председателят на нашата комисия, представителя на ГОЕ. Měl бих неколик. Благодаря, господин председател. Няколко коментара. Когато разговаряме за енергийната ефективност, трябва винаги съвсем ясно да знаем какво искаме да постигнем. Тези 30% трябва да бъдат реалистични и да включват всички сектори, включително и транспорта. Също времено трябва да знаем, <clears throat> че повечето от сградите имат много дълъг живот – има много сгради в центровете на градовете, където е, е много трудно. Където е трудно да се изгради облицовка, която е енергийно ефективна. Естествено, строителството на север е по-различно от е, това на юг. Следователно, стъпките към тези цели ще бъдат различни. Във връзка с първичната енергия и разликата между нея и крайната енергия. Аз не бих се основал единствено на първичните източници, защото така постоянно ще се връщаме към вятърната енергия – фотоволтаичните системи. Познавам тази материя а, и има проблем с а, от експлуатация на съоръженията. За тяхното производство отива много енергия. Ако погледнем производството на мед, ще видим, че в някои случаи този вариант е, е по-неизгоден от други източници. Затова смятам, че трябва да оставим държавите да преценят дали да поставят акцента върху първичната енергия и крайното потребление. Всичко зависи от е, енергийния микс. Благодаря за вниманието. Благодаря, Иромил. Господин Мартан. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Герек, докладчика за това, че <clears throat> предложи малко по-различни гледни точки. Аз не съм от същата политическа група, има някои неща, които не споделям и ще си ги кажа. Температурата в Брюксел не показват а, резултата от а, затопля, световното затопляне. Ние сме съгласни с идеята да се спазват ангажиментите с 2 градуса, не повече от 2 градуса увеличение. Не съм сигурен, че това ще ни помогне да постигнем големите цели. Но като демократ приемам мнението на мнозинството. Аз внесох някои изменения, за да коригира някои насоки на доклада, като целта е до 2050 година да имаме индустрия с нулеви емисии. Всъщност чистата енергия за всички европейци трябва да върви с другия принцип ефекасно, ефективно използване на енергията от всички. Това трябва да бъде ключов елемент в някои от разпоредбите. Във връзка с, с споразуменията. Желая също така да се подобри ефикасността по цялата верига. Производството, преноса на енергия. Знаем също време, че трябва да се постави акцент и върху ефективността. Много е важно националните правителства да спазват съответния прак за генерирането на енергия. Затова трябва да изградим една архитектура структура на мерките, която да ни помогне да избегнем тези проблеми. Без да се засягат разходите, които плащат потребители. Тази архитектура трябва да бъде в центъра на директивата. В противен случай ще продължим да разходваме огромни количества енергия. И губещите сме и ние, и климата. Трябва да има по-ефективна връзка между ефективността на използването на енергия и економическия растеж. Трябва да разделим влияние, да поставим акцента върху два фактора – енергийната ефективност и начина по който се произвежда енергията като социалисти и демократи желаем. 40% ограничен задължителни от енергийна ефективност. Но като гледам резултатите от 2005-2007 година на успяваме да постигнем тази цел. А иначе сме съгласни с целите. Не бива <clears throat> да затрудняваме производителите. И в някои случаи трябва да задължим онези, които произвеждат енергия от мръсни източници, да платът за прочистването. Okay. Thank you very much. Благодаря. Мисля, че успяхте да кажете всичко, което искате да кажете. Чудесно. И така от името на Европейската комисия госпожа Верстърфър, директор на Генерална дирекция Енергия благодаря. Благодаря на професор Гирек за доклада, който представи. Благодаря за подхода, който е избрал. Особено там, където търси ефективност при намаляване на разходите по цялата верига и за амбициозните цели. Комисията предлага задължително 30 2%. Целта е да се предостави предвидимост за инвеститорите и да има сигурност да инвестират в енергийно спестяващи механизми, включително и сградите. Съгласни сме и с промяната на рефертивните години. Основният разпоредба член 7 в понеделник ще има съвет по енергетиката. Темата там ще бъде член 7. Много е важно за нас да запазим амбициите, които сме записали. Това всъщност е смисъл на преработения текст. Същото ниво 2010 2020 и да продължим нататък 2300. Следователно, всички опити да се отслави ефекта на член 7 не са приемливи. Приветстваме това, което предлага професор Кирек в доклада. За по-малка гъвкавост в предранните действия и включването на транспорта. Този доклад ще бъде много полезен за потребителите, които са засегнати от енергийната бедност. И сме съгласни с това да се изключат инсталациите за търговия с емисиите. Искам да поясна няколко момента. Заличаването на принципа на допълняемост е трудно, защото тук трябва да вземем предвид спестяванията, които идват и от друга политика на Европейския съюз. Трябва да се дадат възможности за допълнителни мерки и това е посочено в текста. Вторият момент е акцента върху преобразуването на енергията. Това не може да става чрез намаляване на търсенето. Хареса подхода и акцента върху първичното потребление на енергия. За член трети смятаме, ако единствено имаме предвид първичната енергия и потреблението, това не е достатъчно. Има нужда от крайното потребление на енергията. Също за член 7 акцентът там трябва да остане. За окончателното потребление на енергия. И така, с тези съображения сме доволни от дебата днес в комисията. Комисията е готова да ви помогне с разяснения по въпросите, които имате. Благодаря. Well, Благодаря. Това всъщност е част от научна революция. Адам Може ли да резюмирате и евентуално да направите няколко заключения? Благодаря. Оценявам високо коментарите, които бяха направили, направени. На базата на тези коментари мисля, че мога да кажа, че има, че има възможност за консенсус. Някои разлики, които бяха представени, всъщност не зависят чак толкова от е, това, от коя партия сме, а по-скоро на разликата между бедните и богатите части на Европейския съюз. Като, на пример, пазарният дял и някои ограничения. Не бих се съгласил с господин Мартан, че не съм взел предвид е, този аспект. Да, мисля, че пазара като цяло е взет предвид от, в цялата верига. И нека да оставим държавите да преценят къде и как да поставят акцента. Да изберат онази част в веригата на доставките, върху която желаят да концентрират своите усилия. Според мен, Държавите, които произвеждат електрическа енергия 3 или 4 пъти по-малко, включително Полша, Румъния и повечето от новите държави членки под тези страни. Мога, че би ще имат малко по-различен подход за тях. 40% от енергийното потребление би се превърнало в спад на БВП. Положението в Швеция и Люксембург е съвършено различно, където производството като цяло е 4 пъти по-голямо. Така че не съгласен с тези, които, които казват, економиката е нещо различно, тя е отделно от производството на енергия. Не, двете неща са тясно свързани. БВП отива нагоре. Представете си криз, една крива. Потреблението на енергия. Но тук става дума за крайното потребление. Следващият въпрос е дали става дума за окончателно потребление или производство. Крайната енергия ще бъде взета предвид в статистиката, така или иначе тя ще бъде отчетена там. И като гледам данните, мога да си представя ефекта върху съответното общество, особено ако цените са високи. Ако обаче предприемем, че на всеки 18 месеца ще намалим предлагането на енергия, в бедните държава <clears throat> няма достатъчно ресурси и този подход, според мен, би бил много примитивен и варварски. Добре е, според мен, да се разгледа цялата картина. Първичната енергия, защото първичната енергия дава най-голяма част от емисиите CO2. Ако искаме да изпълним своите задължения по споразумението от Париж, трябва да не забравяме този момент. Сигурен съм, че нашия дебат ще продължи накрая. В заключение. Колеги, много съм доволен, че приехте и приветствахте моя доклад. Да, може би има някои недостатъци, най-вече от правна гледна точка. Аз не съм специалист по тази част. Но мисля, че това ще бъде коригирано от правните служби и да има съгласуваност от гледна точка на препратките към други актове. Мисля, че този въпрос може да бъде решен от комисията. Е, маме е, сглашание поправек до 28. Крайният срок е, за изменение е 28 юни това е следващата сряда. До сряда може да внесете изменение. Разполагаме с 6 дни. Следващата тема е използването на енергия от възобновяеми източници. Предложението на комисията. Всъщност това предложение е едно от ключовите актове в пакета за зелена енергия. Там е записана задължителна цел за Европейския съюз 27% като дял от зелената енергия в брутното потребление на енергия. Някои части от това <clears throat> предложение са от изключителната компетентност на комисията ЕНВИ. Там на 23 май март, извинявайте, имаше обмен на мнения. Днешният Днес докладчика колегата Хосе Планко Лопес ще представи своя проект от доклад по този въпрос. Господин докладчик, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко, Искам да благодаря на секретарията на комисията, по специална на Елвира, на експертите в секретарията на парламента, експертите на нашата комисия, които лесниха моята работа. Разбира се, благодаря на сътрудниците на групата на социалистите, които са специалисти в тази сфера. Миналата седмица имахме възможност да изслушаме председател председателката на Сдружението на извинете, президента на Маршаловите острови в пленар. И тя ни говореше за промяната в климата. Една прекалено тъжна реалност, която се сблъска тези острови. И е необходимо да се пречупи тенденцията в промяната климата. Трябва да можем да се объединим, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение. Трябва да поемем отговорност, трябва да имаме съвест и също така и да сме егоисти, защото борбата срещу промяната в климата не е нещо факултативно. Това е нашето задължение. Трябва да мислим за промяната в климата и трябва да сме по-амбициозни и да правим все повече. Заключенията на Европейския съвет посочиха, че Европейският съюз трябва да има моралната позиция да критикува позицията на президента на САЩ. Смятам, че Европа ще остане, както вече в, отправилната страна и историята ще потвърди правотата на Европа. И борбата срещу изменението в климата не са само празни думи. Необходимо е Европа също така да признае своите грешки и да осъществи пакета за чистата енергетика. За целта е необходимо да бъдем по-амбициозни и включително и да придадем по-амбициозен характер на директивата. Предвижда се програма за декарбонизацията на економиката до 2050 година в Европа и да се постигне това да не се увеличава температурата на Земята с повече от 1 градус и половина. И трябва, разбира се, нашите цели да са гласувани с Парижското споразумение. Необходимо е да заемем необходимата позиция, за да можем да бъдем начало на прехода ние в Европа. В момента виждаме, че във възобновяемите енергийни източници се наблюдава значително намаляване на разходите, което ги прави конкурентоспособен източник на енергия. Затова смятам, че целевият показател от 25% не е амбициозен. Затова смятам, че целевата е ни стойност трябва да бъде 35%. Това е нещо реалистично, но същевременно и амбициозно. Освен това, един задължителен показател осигурява правна сигурност, включително и за инвестиращите във възобновяемите енергийни източници. За да постигнем нашите цели, трябва да зададем критерии за системата за подпомагане на възобновяемите енергии източници. Необходимо е да се реши и това трябва да го направят държавите членки, как да диверсифицират своите енергийни източници и всичко това ще засили както правната сигурност, така и нормативната. По този начин ще бъдат разсеяни съмненията и несигурността на инвеститорите, нещо, което не ни позволява да постигнем целите ни и също така нещо, което пречи на това нашата економика да бъде по-ефективна. Необходимо е ясно да се посочи в член 6, е, че става дума и за сегашните, и за бъдещите инвестиции. И че трябва да се предвиди необходимото обещетение за инвеститорите, ако са нарушени изискванията на законодателството. Необходимо е потребителят да може да не се сблъска с толкова административни пречки и трябва също така да се гарантира това, че онези, които произвеждат енергия от възобновяеми източници за собствено употребление, да не бъдат облагани с данъци или други налози. Трябва да мислим за такива сектори, като отопление, охлаждане, транспорта. Транспорта също така отговаря за голяма част от потреблението на енергията, 30% от нея и също така той генерира 35% от емисиите въглероден диоксид. Трябва тази директива да бъде по-амбициозна, ако искаме да постигнем целите на Парижското споразумение. Председателят Юнкер посочи, че трябва да повишим в Европа нивото на използваната възобновяема енергия. Как? Аз вярвам в нарастването на екологичния потенциал и смятам, че Европа трябва да заеме първо място в света в сектора на възобновяемите енергийни източници. Но това трябва да се прави ефикасно и последователно. Благодаря ви. Uh, Господин Шон Кери, групата НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бланко Лопес за подкрепата. Благодаря и за зелената ирландска вратовръзка, което означава сътрудничество и заедно с другите Докладчи си в сянка мисля, че ще успеем да постигнем компромис. Мисля, че това е по-добър вариант, но съгласен съм с много от нещата, които каза колегата. Бъдещето на възобновяемите източници. Важно е да дадем по-голяма предвидимост, дългосрочна за инвеститорите, за да могат да се подготвят за инвестиции в сектора за възобновяеми източници. За да могат да бъдат включени тези неща в обявите за търговете, в съответните критерии за избор на проекти. Много е важно да се запази баланса между намаляване на разходите, за да се запазят благоприятни цени на енергията. По тази причина подкрепям предложението на комисията за отвор, открити и конкурентни търгове. Надявам се, че в някои случаи ще трябва да има корекции. Климата за новите технологии, използването на местните източници, затова е добре да запазим съответните разпоредби в текста отварянето на схемите за подкрепа за участие от чужбина е благоприятен вариант. За това то трябва да е включено в реализацията на енергийният съюз. Господин Бланко Лопес смята, че трябва да сме по-амбициозни в тази част. По принцип, съм съгласен. Всъщност, това е една нова идея. Затова си мисля, че трябва да подходим по-внимателно и на етапи, за да сме сигурни, че нещата ще се задействат на практика. Не искаме да се приемат проекти, където разходите за труд и за ресурси са най-малки, а да вземем предвид и източника на енергия. Така че гъвкавостта е много важен момент. Приветствам желанието на докладчика да се увеличи сигурността за инвеститорите. Това е изключително важно за индустрията с възнотофинарни източници. Разпределението на енергията е друга част, където може да се намери баланса. Приветствам предложението на комисията за участие и на общностните. Много е важно да се премахнат всички такси, които не отразяват разходите за производство. Много е важно в текста да гарантираме принципа, че между потребителите в енергийният пръстен не трябва да има дискриминация. Не бива да се прехвърлят разходите от едни потребители към други. И това трябва да бъде взето предвид. Сигурен съм, че можем да намерим баланс по този въпрос. А за охлаждането има нужда от допълнителна дискусия. Много е важно да се изключат въглерода. 2%, който предлага, които предлага докладчика ми се струва, са доста амбициозни. Затова има нужда от гъвтавост за държавите членки, за да изпълнят това изискване. Задължителната цел може да е нещо преклено. Надявам се, че ще се постигне съгласие. Накрая, за докладчикът, за транспорта докладчикът прави много интересно продължение с мултипликатор за електрическите превозни средства. За биогоревата знаем кой е най-спорният въпрос. Мисля, че този въпрос ще бъде разгледан от комисията ЕНВИ. Но мисля, че това е грешка на председателството. Важното е да се запазят стимулите за напредничевите горива от биоисточници за транспорта, а, като, а иначе за цялата основната цел 27% комисарят Канети за яви днес, че комисията ще преразгледа тази цел и ще вземе предвид сегашните обстоятелства. Благодаря, господин председател. Благодаря. много специален повод днес. Екаре, господин Тошановски. Мистер Хенкел. Той замества нашия заместил председател, господин Хенкел. Заповядайте. Благодаря ви. Първо искам да предам извиненията на господин Хенкел. Той има толкова задължения, ангажименти днес, че той просто не успя да дойде. Ме помоли да прочета неговия текст. Господин, Хенкел смята, че до 2300 година трябва да стигнем среден целеви показател от поне 30%. Резолюцията на парламент от 2014 година отговаря на това предложението. Освен това, господин Хенкел смята, че предложението на комисията не предвижда задължителни цели за държавите членки. Необходимо е да бъдат изпратени правилни политически сигнали за сигурни условия на инвеститорите. предложението на комисията следва да подпомага повече сигурност на пазара, ако възприемем един всеобхватен подход и ако отчетем и другите доклади, например доклада Гейсен за по-силно регионално сътрудничество, както и доклада за надзора върху пазара на електроенергия – по този начин ще постигнем по-добри цени за всички европейски потребители. Господин Хенкел смята, че при преходния етап към декарбонизацията трябва да отчетем и биогоривата за транспорта. Някои държави членки вече са си поставили амбициозни цели, но в този преходен период необходимо е да има много сериозни мерки е да се предотврати обезлесяването в трети държави. Благодаря ви. Като представител на АЛТЕ, госпожа Милнер, която ще се изкаже от името на господин Федерле, който е координатор на АЛДЕ. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. За съжаление, господин Федерле не може да присъства, той моли за извинение. И Фредерик преди всичко иска да благодари на докладчика за проекто доклада. Той ще служи за добра основа за нашето обсъждане прехода към ниско въглеродна економика е нещо, което е необходимо не само от гледна точка на опазването на околна среда, но и от гледна точка на създаването на нови новаторски работни места и да се произвежда повече енергия от вътрешни за Европейския съюз източници. Производството от вътрешни за Европейския съюз източници ще гарантира повече сигурност на енергийните доставки. За това е важно не само да бъдат заложени амбициозни цели, но и да се създаде нормативна уредба по този начин за инвеститорите и операторите. В крайна сметка да се гарантира постигането на целите на Парижкото споразумение може да се увеличи целевия показател в сравнение с този предложен от комисията. Технологията се развили последно време значително и също така се наблюдава намаляването на разходите и себестоиността на енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници. Европейският съюз може и трябва да бъде водещ в областта на нисковъглеродната и екологосъобразната енергетика в целия свят необходимо е да създадат подходящите стимули за привличане на тъй необходимите инвестиции и за възстановяване на доверието сред инвеститорите. Тази директива не следва да се разглежда като нещо, което пречи на иновациите. Затова трябва да използваме тази възможност да заложим правилните принципи, за да може при предстоящото преразглеждане да не се връщаме отново към едни и същи въпроси това досие ще е сложно и ще изисква висока степен на съгласуваност, включително и с други елементи от енергийния пакет, но също така предвид да различат правомощията на нашата парламентарна комисия и комисията ЕНВИ. Също така трябва да обмислим въпроси, с които ще се занимава и комисията Енви. Например, как да използваме вътрешните ни ресурси и как да формулираме правилата, които пряко ще повлияят върху достижимостта на нашите цели в областта на възобновяемата енергия. Работата ни няма да бъде лесна, ще трябва да работи много, но аз ще бъда градивен при предстоящите преговори, за да можем да създадем амбициозна и добра правна уредба, подпомагаща инвестициите. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Колегата Клод Турмес от името на Зелените. Благодаря ви. Преди всичко, поздравление – за господин Бланко Лопес. Той наистина извърши прекрасна работа. Имаме вече добра основа за нашето обсъждане. Благодаря също така и на колегите. Много ми допада подхода на господин Кели. Става дума за доверието на инвеститорите. Ще говоря и аз за това. Целите, целевите показатели. Много е важно да разберем, че цените, себестойността са намалели значително. И за това тук що се връщам от кръгла маса, където Международната агенция по възобновяема енергетика и Ирена представи потенциала за спестяване на разходите, увеличаване на ефикасността на възобновяемите енергийни източници и те разгледаха най-последните цени и обсъдиха това и с Европейската комисия. Вчера, заедно с господин Бланко Лопес, бяхме на работна закуска с експерти от цяла Европа, които посочиха, че резултатите дори са още по-обещаващи. Очевидно е, че ще имаме повече яснота благодарение на различните изследвания и тогава през септември ще можем да имаме по-информирано обсъждане сигурността на инвестициите наистина е от голямо значение, защото възобновяемите енергийни източници изискват много големи предварителни разходи. За това е много важно да има доверие на инвеститорите. Не трябва в никакъв случай да се допускат промени с задна дата, нещо, което е кошмар за инвеститорите. Трябва да се отчитат и другите рискове. За това много е важно да работим по членове 5 и 6 на документа с общите правила и да има също така конкретни тръжни процедури за конкретни проекти с плаващи цени. Тоест, а, и да има също така а, плаваща наценка, плаваща премия. Тоест, ако цената се подобри на пазара поради отчитане на въздействието на външните фактори, да може да се избегне високата цена за правителството. От друга страна, инвеститорите ще могат да работят с перспектива от 20, 30, 50 години, нещо, което е необходимо за тях. Има още един аспект, който е свързан с риска. Това е самата мрежа. Мисля си, че трябва да говорим за достъпа до мрежата и правилата за това. И това трябва да го вършим и с трансграничния аспект. Изцяло разбирам, господин Кели, защото Ирландия има прекрасни ресурси, свързани с използването на вятърната енергия, използване на енергията на вятъра, но трябва и Ирландия да бъде свързана с Испания, с Франция, с Обединеното кралство. Също въжи за Румъния. Необходимо е да се мисли за мрежата. Също въжи и за транспорта. Да, сектора на отоплението, хлаждането е също важен, но трябва да мислим и за този сектор, и за сектора на транспорта. Ние можем да използваме биомасата, но биомасата е в конкуренция с храните и фуражите, биомасата е в конкуренция с, химическата промишленост. Има ограничен обем биомаса, с който можем да разполагаме и трябва да мислим много сериозно как да използвам биомаса. Например, когато става дума за биогорива, аз не мисля, че в скоро време ще имам альтернатива за горива за самолети, за колите, например, има альтернатива, има електрически коли. Така че трябва да бъдем много нюансирани, когато насърчаваме използването на определени видове източници енергия, това беше и за горивата, това беше също така и за охлаждането и отоплението, например геотермалната енергия – е много важно. Също така има много ефикасни термопомпи, които могат да се използват. И последно, финансирането. Преди всичко това е важен проблем за нашите колеги от Централна и Източна Европа. Ние имаме по-високи разходи за капитал в Полша, България и Румъния. Тоест едни и същи фотоволтаични батерии струват повече в тези държави, просто защото капиталовите пазари смятат тези държави за по-високо рискове. Мисля си, че трябва да направим това, което беше предложено в Марокко. Затова аз предлагам един проект, който ще бъде обявен като проект от Европейски интереса, за да бъдат подпомогнати страните от Централна и Източна Европа да имат по-низкови капиталови разходи. И защото не създам един фонд, в който да подпомагаме и кооперациите и други изружения да имат достъп до по нескъпоструващ капитал. Готов съм да обсъдя всички тези идеи с вас, колеги. Благодаря ви. Благодаря. Шест минути. Подчертавам това, защото искам просто да подчертая какъв късмет имате днес. Много ви благодаря за тази щедрост. И сега колегата за Нонато. Благодаря, господин председател. Споделям общия подход на докладчика. Искам да му благодаря за прекрасно свършената работа. Текстът е много изчерпателен. Също така О, той е много амбициозен, особено в сравнение с твърде скромните амбиции на първоначалното предложение. Има един-два аспекта, по които искам да се изкажа. Преди всичко, що се отнася до 35% предлагани от докладчика. Съгласен съм с докладчика. Трябва Европа да стане световен лидер в това отношение. Всичките проблеми, с които се сблъскваме поради новия президент на САЩ, предизвикват сериозни опасения. И наистина трябва да бъдем абсолютно категоричен, категорични в това, че възобновяемите енергийни източници следва да бъдат нашата цел – а не отправна точка в нашия размисъл. И обаче каква е отправната ни точка, ако искаме да постигнем наистина при преговорите задължителен целеви показател от 35%? Разбира се, задължително трябва да стремим към по-висок процент, по-висок от първоначално предложение. Има нещо, което въжи за всичките доклади. И трябва да обмисляме и въпроси, които са свързани с целия пакет. За това трябва да мислим, за това как да се включат възобновяемите енергийни източници в цялостните пазари на енергията. От друга страна, и това въжи също така и за Лиска, не може да се разглеждат възобновяемите енергийни източници без да се говори за инвестициите. Ясно е, че енергията, която не може да се подава непрекъснато и с равномерен обем, трябва да бъде отчетена също. Е, успях да, дори да не надвиша времето, което ми беше предоставено. Имаме червени звездички на нашата маса. Господин Кохличек от името на ГОЕ. Благодаря ви, господин председател. Един принципен въпрос, принципен коментар от мен. Клод е, наистина оптимист, но той понякога забравя някои неща. Има възобновяеми енергийни източници, които са стабилни, които постоянно съществуват и може да се разчита на тях. Това са водната енергия, геотермалната енергия, има също така и големи проекти за използване за използване на слънчевата енергия, използвани в Испания и се подава слънчева топлина в бойлери и ви препоръчвам да се запознаете с този много интересен проект в Южна Испания, където има достатъчно слънце. В цяла Южна Европа може да се разгърнат подобни проекти. Освен това има проекти, които не са толкова надежни може да има прекъсвания в подаването на енергия от вятърни електроцентрали, но те, тези прекъсвания могат да се компенсират с слънчевата енергия. Сами аз използвам фотоволтични батерии точно за тази цел. Трябва да отчитаме възобновяемите енергийни източници по такъв начин, че да няма прекомерна концентрация на различни енергийни източници на едно място. Например, в Германия говорих с германски колеги и компетентни органи понякога. Има опасност от срив на електроподаване, защото просто мрежата не може да издържи. И може би колегата Кло, трябва малко повече да се запознае с специализираната литература. Също така има слънчеви колектори, които са много важни за загряване и за подгряване. Става дума за непитейна вода. В някои европейски страни се използват много такива инсталации. По този начин топлината енергия става страничен продукт, който също може да се използва. Трябва да помислим и за този ресурс. Искам този доклад да бъде максимално подробен и всеобхватен, да бъдат изброени всички възобновяеми енергийни източници, но да не се пренебрегват рисковете за мрежите, защото трябва да бъдат включени всички елементи в уравнението. Има ли други желаещи да се изкажат? Господин Клод Турмес. Не, не. 30 секунди. Ще ви изпратя статистиките от Германия, които показват, че въпреки увеличаването на, слънчев, на употребата на слънчева и вятърна енергия, все пак ние сме подобрили сигурността. Ще ви го изпратя другата седмица. Ще има конференция другата седмица в Брюксел, за, организирана от една част от Германия, която има най-голямо производство на вятърна енергия. Ще ви изпратя лично покана за тази конференция и ще видите, Става въпрос за иновации и можем да го направим. Да. Благодаря. А сега от името на Европейската комисия госпожа Матилд Версдорфер, от, която е, е директор от е, дирекция енергия. Благодаря на господин Бланко за добрия доклад, също и за доброто сътрудничество с комисията, както и и с докладчиците. Всички смятаме, че ВИ трябва да са лидера в света и считам, че този доклад всъщност е част стъпка в правилната позолка. Също беше посочено и от другите, че искаме да създадем рамка, която да дава повече сигурност за инвеститорите. Имаме нужда от много инвестиции в възобновяемите енергии. Имаме нужда от тази рамка, тази сигурност. Например, сега с преразглеждането а, има, виждаме спиране на някои мерки с задна дата в някои държави членки. Това съответства много на Парижкото споразумение. Това означава, че е, имаме добра основа за бъдещи дискусии. И сега ще се върна към някои от основните забележки. Първо, относно целите. Считаме, че цел, поне 27% като минимална цел, правно задължителна, това е правилният подход. Разбира се, колкото по-висок е този процент, толкова по-добър. Но анализа сега се придържа към поне 27% правно задължителна европейска цел, свързана с други предложения от пакета за чиста енергия и по-специално управлението където се правят раз, разпоредби с цел запълване на някои вакууми в европейското законодателство. Предложението е също не толкова свързано с целите, а също и за рамка за инвестициите, за сигурни инвестиции. Говорим за разходоефективност при ВИ, изрично се говори за разходите при ВИ, особено при ам, извън сушата, вятърни е, електрогенератори извън сушата, в открито море. Така че считаме, че там има много развитие, но също искаме и да опълнощим още повече потребителите. Когато става въпрос за разширяване, искам да насърчим не само охлаждането и отоплението, но също и транспорта. 1% ВИ в охлаждането и отоплението, казват някои други, предлагат 2%. Смятам, че това е правилната насока, дори за някой да изглежда високо. За транспорта все още имаме цел, но считаме, че тази цел не дава правилните резултати. Именно за това не предлагаме а, такива цели след 2020. Предишната цел беше, а, може би, не толкова диференцирана, просто насърчаваше а, пак изкопаемите горива, които в крайна сметка ние не искаме да насърчаваме. Относно технологичните разходи, явно е, че първоначалната ни точка беше преди 3 години, когато започнахме с политическия сценарий. И както каза комисаря тази сутрин, в структурния диалог ние вече започнахме да разглеждаме развитието и разглеждаме нови факти и цифри за бъдещето е, нива от 30-35%, за да видим как това ще засегне и дали ще има разлика. Така че е, разглеждаме всички възможни проучвания в сектора, е, да видим колко е бързо възможно, възможно колко бързо той може да се развие. Относно казаното от Клод за финансирането, много важен аспект – и вече има много работа, осъществена по фонда EFSI и фонда Юнкер. Работим с структурни фондове, с анализ и това, което се случва. Много инвестиции вече бяха направени и по енергийните източници и по ВИ. Можем да подобрим още повече това предложение. Очакваме го с нетърпение и смятам, че това е добра идея за да се осъществят плановете. И накрая, нещо, което беше споменато, също знаем, че има а, неща, които бяха решени от ЕМВИ в парламента относно конвенцията за биогоривата и устойчивите критерии за тях. Комисията също а, приветства казаното от комисията ИТРЕ но ние оставаме отворени и за бъдещи дискусии. И накрая, както вече каза, и пак го повтарям, благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и ще се радваме да продължим работата заедно. Благодаря още веднъж, господин Бланко. Благодаря, господин докладчик. Съгласен ли сте? Щастлив ли сте вие? Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички искам да кажа на колегата Акели, че ирландският цвят на моята вратовръзка е просто защото искам да ви убедя да ни придружите в постигането на тези цели, които споделяме всички. Това е целта на декарбонизация на нашата економика въпреки, че понякога имаме съмнение как точно и кога да правим нещата, но всички имаме огромна отговорност, защото сега е исторически момент и ние в Европейския парламент можем да творим история и можем да повлияем върху всичко, което се остава около нас. Тази сутрин един колега каза, че тези дни в Брюксел температурата е най-висока в историята. Виждаме пожарите в Португалия. Това показва, че нещо се е променило и че не можем да седим с кръстени ръце и да не правим никакви стъпки напред. Точно това казвам в това предложение, че трябва да мислим за това, което се казва в многото доклади и анализи, предшестващи Парижкото споразумение. Не можем да разглеждаме нещата изолирано. Целта ни е да имаме по-голяма амбиция. И това се подкрепва от множество изследване. Не знам изследването на Ирена – но знам, че много учени казват, че 35% е минималното ниво, за да може наистина да има достатъчно използване на възобновяемите енергийни източници през следващото десетилетие. Така че една от целите ни е да има по-голямо разгръщане на възобновяемите енергийни източници. Необходимо е да има задължителни целеви показатели, нищо, че много държави членки са против това. Трябва да говорим за голямо разгръщане на възобновяемите енергийни източници, тяхното по-голямо внедряване. И виждаме, че разходите все повече намаляват за възобновяемите енергийни източници. За това трябва и можем да въведем задължителни цели за държавите членки. Не трябва да продължаваме да мислим само за това, което е нашето. Трябва да мислим за глобалното. И заедно с правната сигурност, това, което вдъхва сигурността на инвеститорите, за да могат да инвестират, за да внедряват повече иновации, за да намаляват разходите и да произвеждат нещо много важно. И чрез тази сигурност, включително правна сигурност, можем да постигнем повече заетост и по-добро качество на живота. Разбира се, трябва да има и секторни амбиции. Да, трябва да има повече амбиции за да може да се декарбонизира сектора на транспорта или сектора на отоплението и охлаждането. Трябва да мислим как точно да постигнем това, но няма съмнение, че трябва да го правим, че трябва да създаваме повече яснота и повече сигурност в подпомагащия механизъм, че трябва да подпомагаме хората, които произвеждат енергия за собствени нужди. В край на краищата това всичко са наши граждани. Разбира се, трябва да мислим за Ирландия, за Иберийския полуостров, други места в Европа. Трябва да помислим как да решим проблема с междусистемните връзки, за да имаме реален енергиен съвет, е, съюз, извинете, реален съюз на възобновяемата енергия в Европейския съюз. Сега е момента, в който можем да творим история. Нека всички го направим, всички ще можем да споделим и за това да постигнем целите, които ще ни помогнат да извисим ясния глас на Европейския парламент в един исторически момент. Много ви благодаря за вашата работа, за този дух на сътрудничество, който днес видях във всяко едно от изказвания. И накрая, и вече благодарих на секретарията, на парламента, на моите сътрудници, на сътрудниците на групата на социалистите. Смятам, че една цел може да се постигне само ако работим съвместно с Европейската комисия и също така се надявам, че ще можем добре да работим в съответното време и със съвета. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Ето, всички са доволни вече. Чудесно. Крайен срок за измененията 29 юни 2017. Една седмица. Имате една седмица за изменение. И така, скъпи приятели, следващото заседание 10 юли и 11 юли. Три части. А, три, в двата дни. Благодаря за вашата дейност и ще се видим отново следващата седмица.